Os Elmuk. Képviselőtársaim, folytatjuk az ülést. Уважаеми колеги, продължаваме заседанието. Е, моля тези вас, които са в залата, да заемат местата си. az efdd képviselőcsoportnak volt egy kérése az eljárás Групата EFDD постави въпрос във връзка с процедурата. Please uh, use your micro. Включете се микрофона. Няма проблем, ако някой ми крещи да млъкна, както направиха господата от е,